Дами и господа, драги колеги, моля заемете местата си. Euh, Откривам заседанието, което е с извънреден характер, тъй като по-голямата част от това заседание е, ще е, бъде посветено на изменението на законодателството в финансовата сфера и изискването за опростяване. Така че да се придаде повече жизненост на Европейския съюз. Можем да приемем дневния ред. Не виждам възражение по него. Няма какво да ви съобща. Координаторите обмениха мнения по проекто бюджета 2017 година. Е, представено от докладчика ГР, но утре в комисията ще бъде обсъден този въпрос в 9 часа. що се отнася до протокола от заседанието от 20-24 май, не виждам възражение по него, така че можем да преминем към работната среща посветена на междиния преглед на финансовия регламент. Благодаря на госпожа Енги Гресле, която е сред нас. Това е изключително важно, защото нашите две комисии трябва да работят ръка за ръка. Финансовия регламент може да бъде съпътстван от затруднения при прилагането му и е, може да се стигне до поведение, отношения, които не вървят в посока на добрите постижения, а това е изключително важно. И е, начина на прилагане на това законодателство може да унищожи тази надежда за високи резултати. Не знам дали сте имали срещи с тези, които работят по места, но наистина тяхната задача е изключително трудна и сложна, налага се участието на експерти, които са междинно звено между европейците и европейските институции. И по този начин Европа, Европейския съюз не говори пряко на европейците, на европейските граждани. И всичко това може да доведе до сериозно разочарование. Така че междинния преглед на финансовия регламент със сигурност е една важна цел, една важна конструктивна работна среща, така че да можем по-лесно да преминем към опростяването на дело. И госпожа Георгиева не веднъж подчерта значението на това опростяване, значително опростяване. А, сега, тъй като споделям председателството с Божа Гресле, и давам думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин Артюи. Добре дошли, казвам на колегите. Като докладчик участвам в тази работна среща по раздела бюджет. Напълно съм в състояние да представя упростяването, което сме постигнали. Имаме споделена компетентност, така че казвам добре дошли от името на Комисията бюджетен контрол, както и на господин Хелер – който отговаря за рамковата програма изследователска дейност. Днес след обед ще разгледаме как действа механизма в Европейския съюз и аз се радвам от възможността да проведем тази работна среща. Финансовия регламент покрива само малка част от проблема. Има много специализирани фондове, структурните фондове Европейски социален фонд, фонда за развитие на селските райони. И ние ентусиазирано работим по всички тези фондове, както и фонда за изследователска дейност. Благодаря ви, господин председател, за тази възможност и ви връщам думата. Благодаря, но всъщност ще ви предоставя възможността да председателствате тази първа част от нашата работна среща. Чудесно! Тогава сега ще дам думата на господин Велбрук от Генерална дирекция бюджет. Известен брой години сме работили с него и добре ни е познат неговия опит и когато обсъждаме различните фондове, е, смятам, е, че е добре да постигнем по фондовете това, което е постигнато по отношение на е, финансовия регламент. Давам думата на господин Велброк. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Арт благодаря ви за това, че поканихте комисията да ни запознаете с резултатите от публичното допитване и да вземе отношение е, по направеното предложение за преразглеждане на финансовите регламенти. Както вече казахте, е, че всичко е, трябва да бъде съобразено с предвидените резултати е, за изменението на финансовата рамка. Това е една от основните безпокойства на Европейската комисия. Освен това, съобразяваме с средносрочния преглед, е, който беше извършен. Е, без изненада ние се ръководим от две основни цели. Първо да се увеличи гъвкавостта и на второ място да се увеличи упростяването като амбицията е с тези две основни цели упростяване и гъвкавост ще упростим отразяването на разходите е, в рамките на многогодишната финансова рамка. Е, кой е, е процеса, от който се ръководихме. Имахме предвид услугите, а съответно и изпълнителните агенции. Ние, с, е, ние разговаряхме с всички партньори. На 6 април имахме допитване и започна допитване онлайн. Днес искаме да ви запознаем с основните резултати. Е, задачата ни е не само да осъществим допитване, но реален диалог с партньорите. Е, е, и през октомври ние организирахме среща за обратна връзка с партньорите, за да им обясним доколко сме се съобразили с техните съвети. Предложението за преразглеждане на финансовото законодателство трябва да се извърши в специфичен формат, е, трябва да се съдържава в е, единно предложение. Не само за е, преразглеждане, но и конкретно упростяване. Трябва да се има предвид, че упростяването трябва да бъде извършено в цяла поредица от актове. Е, нека да се спрем сега на резултатите от общественото допитване. Е, е, без изненада основните категории от отговори са от университети, неправителствени организации, международни организации и национални органи за управление, като основните области за финансиране е, имаме основно държавни поръчки, 20% непряко управление и финансови инструменти. Е, финансирането се извършва по определен брой от програми, добре известните програми на Европейската комисия, програмата 2020, инструменти за външна дейност, Европейския структурен инвестиционен фонд, е, Еразъм и е, инструмента за свързване на Европа. Кое е основното послание от общественото допитване? Има категорично изискване за упростяване и още по-категорично настояване за гъвкавост. ние зададохме определен брой въпроси до партньорите. Нека сега подробно да разгледаме как те са отговорили на тези въпроси. Отново без изненада във връзка с, с яснотата на правилата. Те не са удовлетворени. Е, те настояват за един наръчник за правилата, които да се отнасят за основните финансови инструменти е, е съвсем ясен резултат, е, е изключително високо искане за ясни правила и, и да се избягва е, стълкновението на интересите. Е, тоест, упростяването трябва да се извърши. Това е безпокойство не само е, за служителите в Европейския съюз, но и за всички партньори, които прилагат е, европейски е, фондове, включително и смесеното управление и индиректното инвестиране. По гъвкавостта има е, широка подкрепа за използването е, на прагови стойности и при вътрешни е, кризи, а също така и за използването на финансови инструменти при външни дейности. Комисията казва, че трябва да има прозрачност, допълняемост, координация на програмите на инструментите и трябва да се има предвид това и когато се работи с други донори. А, това води до следващия въпрос. Продължаване на сливане на правилата а, има много а, е, настоятелно искане за единен набор от правила, включващи основните инструменти и в случаите, когато се съчетават инструменти а, е, и се съчетават различни видове а, е, интервенция, да има конвергенция, интероперабилност между грантове, пряко а, инвестиране и финансови инструменти. Е, Тоест, да бъдат по-удобни различните видове е, интервенции, до минимум да се сведе спецификата. Е, е, сега аз мисля, че най-важното всъщност за днес след обед са упростените форми на възстановяване на разходите. Е, няма категорично разделение между отговорите, но всички единодушно настояват за упростяване на възстановяването на разходите. По този начин се намалява административното бреме, улесняват се отчетността и има по-голяма правна сигурност. Това ще се отрази на цялостната система за възстановяване на разходите е, е, едва ли ще бъдат намалени реалните разходи, трябва да бъде извършено е, изпитване на правените предложения, но ако искаме да имаме допълнителна възможност, тогава те е, се отнасят по-положително е, към евентуална такава възможност. Но от името на Европейската комисия искам да заявя тук, че за нас търсенето на финансиране не означава да се търси един единствен финансов инструмент, а по-скоро съчетаване на а, инструментите за една твърда ставка или прилагане на други е, инструменти. Е, трябва да се прави разлика между е, степента на сумата, която се внася и съответно резултатите. А, специално в, при научните изследвания могат да се правят участие в симпозиуми, лабораторни резултати, конкретни неща, които ни дават възможност да се отдалечим от това, че ние сега гледаме само същността на нещата. Ние искаме сега да се спрем на резултата, да се види какво е вложено в началото и какъв е крайния резултат. Бих накратко бих споменал и други области, които будят безпокойство за Европейската комисия упростяване на връзките с международни организации. Всички международни партньори настояват за упростяването, хармонизирането на отчетността, на контрола и изобщо да има намаляване, когато съчетаваме пряко и непряко инвестиране. Те искат да има единна процедура, да има нещо сходно на европейски изисквания. И по непрякото управление, това се отнася не само от всички всички е, настояват за това да няма няколко нива на контрол. А, може би трябва да се прави кръстосване на аудитори, на, оди, на оди, на, е, с международни експерти трябва да се види доколко се прави аудитиране на използването на европейски фондове. Не, знаете, че нашия подход е много строг, докато други международни организации искат да има система, която да покрива всички разходи. Всички международни партньори заявяват, че е много трудно да има ограничение. И накрая по-упростените правила за финансови инструменти има настояване за улесняване, по-ефективно комбиниране на е, финансови инструменти и други форми на подкрепа, е, е, за да се преразпределят финансови инструменти и да има пренасочване на средства към други за да няма настояване за освояване на средства по годишни бюджети. И накрая, в заключение, мога да се спра на седем области, по които се работи. По... Е, вследствие на публичното допитване, комисията работи по тези седем основни области е, упростяване е, за всички бенефициенти. Това предполага е, по-упростени формуляри за твърдите е, суми. На второ място от няколко слоя на контрол да има кръстосано аудитиране, накрая да се даде възможност за един набор от правила при хибридни инструменти. На четвърто място по-ефективно използване на финансовите инструменти. На пето място по-гъвкав бюджет. Е, например, мога да посоча доверителния фонд. Е, на шесто място фокусиране върху резултатите и е, централизиране на отчетността при проекто бюджета и после при балансите. И накрая упростена администрация на Европейския съюз, за да има мащабни економии и е, по-ефективно управление. И така, дами и господа председател, е, ние е, работим по тези области след публичното допитване. През септември ще ви направим предложение и се надяваме да постигнем споразумение как своевременно до края на настоящата финансова година ще направим необходимото. Благодарим ви за това, че ни изслушахте след допитването е, до партньорите във връзка с е, финансовите регламенти. Благодаря много. Аз проявявам е, любопитство за това какво ще предложи комисията по участието на е, субектите. Така е, сега казвам добре дошъл на следващия ни оратор, господин Лазаро, който ще представи работата на Сметната палата и по-специално какво се предвижда по отношение на реформите. Господин Гресле, господин Артуи, дами и господа депутати, почитаеми гости, дами и господа. Финансовия регламент залага сцената за доброто управление на европейските средства. Разходването на европейските средства при пълна отчетност и прозрачност са основата за подобно добро управление. В своята презентация ще ви представя някои мои размисли по въпроса. Предишният оратор от името на комисията очерта предложението на комисията – ние бихме искали да ви представим нашето становище, след като разполагаме с предложението. Ще разполагате с нашето становище, разбира се, много преди да започнат преговорите между Европейския парламент и съвета. Днес трябва да помислим как би изглеждал финансовия регламент, какви подобрения може да се внесат в него. Ще започна с няколко общи коментара във връзка с елементите и принципите, които са част от финансовия регламент, след което ще се спра на някои аспекти, които заслужават нашето внимание. Някой може да твърди, че добрите практики не се нуждаят от стриктно регулиране. Комисията и другите институции трябва ефективно да управляват средствата, за да може те да бъдат редовно изплащани и инвестирани. И рамката е именно за това. Разходването на средствата не трябва да се извършва при злоупотреби, трябва да доведе до най-добрите резултати на най-низка цена. Това трябва да се направи по възможно най-простия начин. Трябва да има отчетност при пълна прозрачност и своевременно. Финансовия регламент задава сцената за доброто управление. Кой какво прави, кога, по какъв начин, какви са действията, които се предприемат, кои не се предприемат и за всичко това трябва да има отчетност. Това е в особен интерес за Европейската сметна палата. Финансовия аргумент трябва да разпише какви са очакваните резултати и само ако е необходимо да навлиза в подробности. Понастоящем се сме на последния етап при изготвяне на оценката за управлението страна на комисията. Трябва да видим какво точно подлежи на контрол. Аз съм докладчик в това отношение. Ще има доклад, който ще бъде публикуван през есента като специален такъв. Отчетността и управлението са в центъра на вниманието на този доклад. Както посочи господин Артуи през април 2016 година, важно е да проявим здрав разум. Аз участвах на събитието, което се проведе през април, представих нашата гледна точка и е, преведох това, което каза господин Артуи, като е, превръщането на всички дела в най-добри практики при пълна прозрачност, след като е на лице цялата яснота. яснота. Европейската комисия и нейната мрежа на управление са изключително важни. На какво трябва да обърнем внимание? Има някои аспекти, върху които сме се спирали в миналото и които трябва да бъдат възприети. Ангажиментите трябва да бъдат високи и в рамките на следващата многогодишна програма. Доброто планиране на средствата, на разходването им са важни. Финансовия регламент трябва да отрази дългосрочното бюджетно планиране, както това е отразено в препоръките в доклада за дългосрочните инвестиции. Необходимо е да има добър мониторинг от страна на Европейската комисия, да се види дали информацията се предоставя своевременно, да се види начина по който Европейската комисия оценява дали инструментите дават търсените резултати. Преразглеждането на финансовия регламент трябва да се спре на всички тези аспекти. Например, в селското стопанство бюджета за преките помощи на фермерите намаля с 700 милиона евро. Трябва да се направи съответната корекция и в другите раздели. И това е част от бюджетното, бюджетния преглед. Трябва да се планират разходите още от самото начало. Да не се забравят обаче някои други моменти. Европейският бюджет има за цел да прилага политиката на Европейския съюз при постигане на най-добри резултати. Финансовия регламент може да осигури някои етапи при прилагането на този бюджет. Как ще се актуализира финансовия регламент, така че да подпомогне допълнително на Европейската комисия и на останалите компетентни органи. Как да сме сигурни, че имаме надежна отчетност? и докладване. Финансовия регламент трябва да разгледа финансово, извинете, бюджетното планиране с оглед постигане на добри резултати. Това е важно с оглед на отчетността. Подобряването на разходването на средствата е свързано с упростяване. Трябва да се стигне до по-добро действие, което ще е в интерес на всички заинтересовани страни. Прегледа трябва да се направи по такъв начин, че колегиум от Европейската комисия да бъде отчетен да се отчита по отношение на резултатите. Това означава, че се нуждаем от по-гъвкав бюджет, който да може да се справи с непредвидени обстоятелства и приоритети, възникнали в краткосрочен план. Сега ще премина към следващата тема, която е важна за нас, а именно сроковете. Сроковете са важен елемент от финансовия регламент. На временното докладване е от съществено значение. Изготвянето на по-ранни доклади е изключително енергоемко. Европейската комисия трябва да може да предостави отговори своевременно. Не винаги се поставят срокове. Добър пример в това отношение е приемането на консолидираните сметки за 2015 година. Доклада бе публикуван много по-рано, което ще ни помогне като предопитването с компетентната комисия ние ще публикуваме нашия доклад на 13 октомври което означава, че ще го публикуваме един месец по-рано от обикновено. Това от своя страна ще ускори процедурата по освобождаване от отговорност. Необходимо е всички документи по тази процедура да бъдат на лице, за да може да има по-голяма отчетност, да може да се види дали има съответствие и със сигурност тази информация ще е необходима за доклада по освобождаване от отговорност. Жалко е понякога а, крайните срокове да водят до а, закъснения. А, в случаите, в които трябва да получим отговор, например, от компетентните органи на държавите членки. Сега крайните срокове са разписани в секторни регламенти. Финансовия регламент трябва да включи хармонизирани крайни дати за всички. И на последно място, не всичко, което е разписано в финансовия регламент, трябва да бъде преразгледано. То просто трябва да, да бъде прилагано. Така, например, тези дейности, при които се отчитат големи грешки, трябва да бъдат преразгледани. Член 32.2 от финансовия регламент постановява именно това. И Европейската комисия просто трябва да предприеме действия. Заключение. По мое мнение, актуализирането на финансовия регламент трябва да се базира на основните принципи и трябва да бъде преразгледан само в това отношение, в което е необходимо. Да помислим за ангажиментите, да се подготвим за бюджет ориентиран към резултатите, да улесним гъвкави отношения с добра отчетност, за да има навременно докладване. И не на последно място, Важно е да се вземе всичко това предвид. Благодаря ви за това, че изслушахте гледната точка на Сметната палата. Очаквам предложението на Европейската комисия, след което ще излезем със становище много преди да започнат преговорите с съвета. Благодаря. Благодаря много. Ето добра почва за нашата дискусия. Има, да, какво да се обсъди. А, също така въпросите свързани с изследователската дейност, това е въпрос, който включително много ни вълнува. Това е бъдещето на Европа. А, така че благодаря а, и на Европейската асоциация на изследователски технологични организации. Давам думата на нашите оратори, госпожа не, господин Сутнер. Разполагате с 15 въпрос. Ако ми позволите, нека да задам един въпрос на предишния ни оратор. Бях много очуден, че се предоставят средствата в зависимост от намаляването на разходите. Тоест, трябва да подобрим бюджетната и счетоводната си номенклатура, и определени средства да не се предоставят за намаляване на разходите. Тоест, всичко това да бъде съобразено с реалностите. Правилно ли съм ви разбрал? I, I hope I have... Надявам се, че аз правилно разбрах въпроса ви, господин председател но ние не предлагаме съкръщаване на собствените ни ресурси. Както посочихме е, в е, нашия годишен доклад за 2014 година, бюджета трябва да бъде по гъвкъв и да е, могат да можем да се справим с непредвидени ситуации, каквито се наблюдаваха миналата година. Е, ние призоваваме Европейската комисия да прилага по-голяма гъвкавост и по-голямо упростяване. За нас е удоволствие, че комисията взима предвид тези въпроси. Благодаря. Да, е, но това, което ме очуди във вашето представене, е, че по някои пера се е, взима нетния размер, е, разходите и съответните средства, които могат да се получат. За разходите на служителите. А не би ли било по-уместно отделно да се представят разходите в колонката разходи, а, а приходите а, в графата бюджетни приходи? Това беше въпросът ми. Yes, we, we, we... Да, да, ние настояваме за това. Благодаря ви за изясняването. Ето защо ние предлагаме е, бюджетът да не се съкръщава е, с е, евентуални предвиждания за приходи от бъдещето. Ние признаваме, че бюджета трябва да си остане такъв, какъвто трябва да бъде, докато евентуален е, приход трябва да бъде ощетоводен в бюджета като цяло, е, за да може да се освоява в бюджета като цяло. Благодаря много. И така давам думата на нашите следващи оратори, госпожа Атане, господин Сютнер. А, бл- благодаря, а, гос- дами и господа са председатели, за поканата да се изкажем днес. А, е, е, ще бъдем кратки, защото ние не говорим често пред е, двете комисии. Ние сме сдружение, което е, прилага е, правни стандарти. Имаме 350 члена. Това за нас е много важно да отговорим на допитването по инициатива на комисията. Най-вече научни изследвания по това, което ние наричаме бизнеса. Ние не сме промишленост, не се занимаваме с услуги и ние нямаме образователни цели. Нашите услуги са научни изследвания. Ние ги продаваме на правителства, на промишлеността и, е, например, по програмите, е, по които се работи по Хоризонт 2020. Е, това се състои нашата работа. Имаше коментари по регламентите. Е, ние нямаме допълнителни средства. Е, при Хоризонт 2020 20 не е нещо допълнително. Ние работим с е, бизнеса. Искам да ви кажа какво сме направили. Вие като членове на тази комисия сте видели различни предложения за бюджета. Понякога, когато работим по финансови инструменти и казваме, че е, те са пътя към бъдещето, но ние понякога изпитваме съмнения. Нашия бизнес модел се основава на грантове. Е, тази година искаме да видим Примерно един град, грант имаме 5 евро възвръщаемост за същата година. Е, тоест това е, не отразява влиянието на научните изследвания при организацията на бъдещето. Говорим само за е, финансово счетоводство. Понякога имаме чувството, че че когато не винаги се работи с еднакви цифри, при научните изследвания и финансовите инструменти. Ние сме активи, активни по Хоризонт 2020, структурни фондове, е, споделено управление. Ние гледаме какви са е, данните е, от е, е Хоризонт 2020 80% се отпускат на членове на ЕАРТО и е, около 42% от бюджета е за Хоризонт 2020, така че искам да ви запозная с това, кои сме и какво представляваме за тези програми и разработили сме документ. Тук имате копия от този документ. Well, Благодаря за възможността да говоря. Аз не се занимавам с лобиране, аз се занимавам с а, финансиран от научните изследвания. Това е част от бизнес администрацията. А, има работна група от финансови е, експерти. Искам да се спра на няколко въпроса, които са специфични и е, е това, което каза колегата от Сметната палата е сходно. Първо, увеличена употреба на финансови инструменти. Е, ако видим е, е, научно-развойната дейност, финансови инструменти като заеми не са били подходящи за научно-развойна дейност. Например, АЕРТО, които се основават на програми за грантове. Защо? публичната подкрепа за научно-развойна дейност се забранява използване на кредити или по закон, или по техните устави. Но техният бизнес модел или финансова структура не допускат финансовите инструменти да бъдат ключово решение за техните финансови потребности. Това е оценка, която беше направена в EIP, например. Така че от наша гледна точка изводът е, че финансовите инструменти е, могат да бъдат само допълнение към грантове. Защото има области, където е, те са смислени, но са само нещо допълнително. Те не заменят грантове. Така че е много важно е, фондове за изпреварващи финансови инструменти не трябва да бъдат отклонявани към програми, които се основават на грантовете. Това би увеличило размера на грантовете, но трябва да има допълнителни е, източници на финансиране. Друг важен въпрос за нас е въпроса дали използването на твърдите суми е, трябва да се увеличи ясно е, че е, тези инструменти за упростяване се въвеждат. Е, те могат да се отнасят за малки бенефициенти, които са неопитни. По този начин те могат да участват в програмите. Въпросът е обаче, че е, е, ако даден процент отговаря на решенията, дали те могат да се прилагат към малки и средни предприятия или към големи лаборатории, университети и така нататък. Въпросът е, че това води до е, много добре разработена инфраструктура, ресурси, хора, предварително познание за проектите. Това е необходимо, за да може тези водещи проекти в научно-развойната дейност да се осъществят. Но е, при възстановяването на средствата се вижда, че няма достатъчно финансиране за научно-развойна дейност. Ако те имат само един размер, това не отговаря на потребностите на тези организации, е кои, които, а това е от ключово значение, за да може програмите да са успешни. Заключението ни е, че тези твърди суми не трябва да се масовизират. Те трябва да бъдат на разположение на тези, които се нуждаят от тях, но не трябва да са правило за всички участници трябва да се финансират реалните е, разходи, включително и финансиране на прогноза е, когато се основава на професионална е, счетоводна система, която се приема на национално ниво. Well, concerning... по упростяването и от четността и аудитирането, отново упростяване на правилата, е, отчетността и аудитирането на проекти в научно-развойната дейност. Е, е, това може да стане прекомерно бреме и като видите проектите за научни изследвания, примерно при поръчките може да бъдат риск от гледна точка на бенефициентите. Нашия опит сочи, че е, това може да бъде жизнен цикъл, който да създаде проблеми. Писмените правила не се променят докато тече проекта, но подхода към тях се променя според бенефициента, защото е, зависи кога се провежда е, аудитирането. Е, при ранно аудитиране целта бяга, тя е обягваща. И сега е, ефектът се увеличава, ако има мониторинг върху фондовете. Това се отнася за структурните фондове, но също така и програмирано изнасене аутсорсинг. Заключението ни е, че е, правилата трябва да се тълкуват и надлежно прилагат, е, но е, трябва да има съсредоточаване е, на, е, на слоевете за проверка и одит. И накрая, последна точка – контрола върху е, данните, които се внасят. Ние пред... Е, това е привлекателно по принцип, защото е, това отразява нашите ангажименти към научно-развойна дейност. Но на настоящия етап необходима много по-голяма информация – за да си създадем становище. Това е пътя, по който трябва да се върви. Важното нещо, за което трябва да се мисли, че научно-изследователската дейност сама по себе си е риск е, но риска все пак е предвидим в определена степен, но, но, но би било провал, ако не се даде възможност на бъдещи проекти да вървят в правилна посока. Това е един от въпросите, които задаваме. Заключението ни е, че така наречения output контрол е, че това понятие трябва да се развива, като си има предвид познанията на основните партньори. Това е много важно, е, за да се приеме накрая, че това може да бъде постижимо, успешно. Различните институции, в частност Комисията, Европейската сметна палата – е, трябва също да се произнесат по този контрол е, възоснова на данните, в които се вкарват. По този е, начин се постига необходимата правна сигурност за бенефициентите. Това препоръчваме убедено, когато работим по този въпрос. Времето ми изтече. Е, искам да спомена някои е, специфични мисли от е, лицата, които принадлежат на общностите, с които работихме. Ще се радваме, ако вземете предвид нашите препоръки. Благодаря много. Да, много интересни бяха тези изказвания. Да, стои въпросът а, с а, фиксираните плащания и подобни инструменти изглеждат а, а, инструменти за упростяване и априорно ние сме а, за а, подобни инструменти, но смятам, че има още какво да се каже по този въпрос. Е, трябва да се посочи и посоката, е, в която трябва да се е, върви. И така, сега ще чуем господин Фират, професор Фират от Фиралис, френска биотехнологична компания. А, извинете, казва госпожа Гресле. Като че ли пропуснах нещо. Да, моля да ми извините, Европейската университетска асоциация, господин Естерман. Дами и господа депутати, бих искала да ви благодаря най-напред, че ни поканихте, за да, поканим, за да ви представим гледна точка на Европейската университетска асоциация. Преди да започна с презентацията си, бих искала да ви представя в рамките на няколко думи нашата асоциация. Ние сме най-голямата европейска асоциация, която представлява университетите. Имаме а, различни членове, над 847 държави. По този начин различните академични системи са представени в нашата общност. Осигуряваме подкрепа на национално и европейско равнище на университетите чрез данни, допитвания, доклади и оценки. Нещо, което правим и в рамките на Хоризонт 2020 и Еразъм. Имаме и специална обсерватория и публично финансиране, като чрез тези два инструмента се опитваме да участваме в различните дискусии относно научното изследователско пространство в Европа, например. Във връзка с публичното допитване, бих искал да се спра на 10 аспекта, но преди това, нека да видим кои са основните предизвикателства пред устойчивостта и упростяването от гледна точка на университетския сектор. На този диапозитив виждате данните от нашата обсерватория за публично финансиране. Виждате, че от 2008 до 2014 година много висши учебни заведения а, биват снабдени с по-малък бюджет от страна на публичните органи, което е около 50% съкръщение на техния бюджет. Смятаме, че е важно да се вземе предвид това, което се случва на европейско равнище. И така, първата препоръка нещо, което чухме и от преждеговорившия, а именно единните правила, които ще позволят да се допуснат различни видове финансиране, за да се стигне до различни сектори и бенефициенти. Имаме възможност в рамките на Хоризонт 2020 и Еразъм да вземем предвид спецификата на академичните среди и на научната и развойна дейност в тях. На следващо място, нещо, което отново бе споменато, надяваме се, че ще се постигне равновесие между бюджета, ориентиран към резултата и финансирането, базирано на разходите. Измерването на последствията и на резултатите в научната и развойна дейност е истинско предизвикателство. Тук имаме предвид финансирането на инфраструктура, например в научната изследователска дейност нещата наистина много се осложняват в това отношение. Много различни национални системи има. Надяваме се, че това ще бъде взето предвид. Приканваме също така заинтересованите страни да изложат своята гледна точка в дискусията. Измерването на резултатите също е предизвикателство понякога защото а, дори липсата на резултат а, в научната и развойна дейност може да бъде голямо откритие. Това също е важно да не се забравя. За университетите е важно също така финансирането да почива на разходите за дейността. Така ще има финансова устойчивост. Ето защо смятаме, че фиксираните суми и индивидуалните разходи трябва да бъдат взети предвид, за да може на академичните среди да се даде гаранция, че разходите им ще бъдат покрити в достатъчна степен. Нещо, което вече чухме. Третия аспект, на който искам да се спра, е свързан с административната процедура. Доста подобрения бяха внесени в това отношение. Но понякога за крайните бенефициенти е необходимо много време, докато стигнат до събирането на всички подписи, което означава, че се нуждаем от повече гъвкавост. На следващо място възстановяването на разходите, нещо, което се предвижда в финансовия регламент. Важно е обаче бенефициентите да имат право на избор, защото сред бенефициентите ще има университети, които ще искат да се ползват от предварително фиксираните суми, защото не разполагат с достатъчно управленска структура или не са разработили достатъчно проекти, но пък имат други учреждения, които имат по-голям капацитет и които биха искали да използват собствената си процедура на управление и на отчетност. Следващият аспект, петият, подобряването на съвместимостта на различните финансови инструменти на европейско, национално и регионално равнище. Допитванията ни до държавите членки видяхме, че принципът за съфинансиране е предизвикателство – вече ви казах, че в много учреждения финансирането бе урязано. Ето защо съфинансирането, принципа на съфинансиране е важен, защото 80% от учрежденията се ползват от него. Това означава, че тези учреждения, които са под натиск на национално равнище, имат някаква альтернатива. Съчетаването на различните финансови инструменти на европейско и национално а, равнище са една добра альтернатива, за да може да се справим с това предизвикателство. Шестият аспект, който засегнахме в допитването, е свързан с националните практики по отчетност. Необходимо е тези практики да бъдат прилагани, защото те ще бъдат и ключа към упростяването и намаляването на административното бреме. Те ще доведат и до повече ефективност. От допитването стана ясно, че две трети от университетите трябва да разработват паралелни процедури по отчетност, паралелни на тези предвидени в Хоризонт 2020. А това, разбира се, си има своята цена. Много а, средства се пилеят по този начин в системата. Седмият аспект. Надяваме се да разработим подход базиран на доверието а, сред бенефициентите. Важно е да могат да се приемат удостоверения, одитни удостоверения, които са издадени на национално равнище. Следващият аспект, осми, той е свързан с по-нататъчното развитие на правилата. Трябва да има равновесие между стабилността на тези правила и е, тяхното преразглеждане. На девето място. Нещо, което вече чухме. Обезпокоени сме от разширеното приложено поле на финансовите инструменти – пример ще ви дам. Миналата година бяха взети средства от Хоризонт 2020 и бяха прехвърлени към Европейския фонд за стратегически инвестиции. Обезпокоени сме, защото тези средства се прехвърлят от една успешна програма, прехвърлят се към друга такава, като в много системи и в много университети хората не могат да се ползват от тази програма на заеми. А както вече ви показах, в тези учреждения, в които бе урязано публичното финансиране, альтернативата за съфинансиране беше важна. И на последно място, При прилагането е важно да помислим и върху следното. Парламента и неговите комисии, освен официалната процедура, ще трябва да помислят и за прилагането на принципите, които бяха обсъдени. Това бяха мислите, които исках да споделя с вас. Може да получите допълнителна информация по много от аспектите. Ако желаете, бих могъл да навляза в повече подробности. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря ви за това изложение. А сега давам думата на професор Фират. Дами и господа депутати, дами и господа, благодаря ви отново за отправената ни покана, за да ви запознаем с малки и средни предприятия в Европейски съюз. Ние сме малко предприятие, което се намира в Финландия. Вероятно никога не сте чували а, извинете, всъщност ние сме на границата между Франция, Швейцария и Германия. Ние сме малко дружество, което работи върху биомасата. Ние работим за точни медицински продукти за микродиагностика и се стремим да развиваме бъдещите си продукти. Ние е, е, работим по три основни е, заболявания, които се срещат често в Европа. Примерно последици от заболявания на сърцето, Алцхаймера. Това е същински проблем. Ние работим върху ранното диагностициране на Алцхаймера, като използваме кръвни клетки, инвазивна, е, инвазивна диагностика. А, а, за кардиологията ние използваме нова технология, за да се прецени ефективността на различни терапии. Има различни диагностики, така че това е същинско предизвикателство. При, при нас работят 70 човека, основно в Германия, но също така и в Страсбург и в Париж много от учредителите на нашето дружество са академици или клиницисти или представители на университетските среди или са работили години наред в фармацевтичната промишленост. Примерно знаете, че в Базел има много такива предприятия и ние работим в биодолината на Елзаса, за да разработим бъдещите си продукти. И е, сега ще посоча какви европейски грантове сме получили. Те са подбрани. Много се радвам и се гордея от това, че съм европеец, особено от последните 6 години, защото в нашето дружество през 2008 години започнаха работа трима човека. Ние създадохме първия проект IME и получихме 37 милиона финансиране. Това, разбира се, е голям риск, е, за лица, които действително създават нови и рискови продукти. И това показва, че може да се работи по такива проекти, защото това е бъдещето. И така, е, както виждате на диапозитива, е, ние имаме филиали, е, които участват в различни европейски проекти. Някои от тях е, са стари, примерно F57, е, някои от тях продължават, докато друг, има други за иновативни лекарствени средства. Първата програма по Хоризонт 2020, ние работим и по други проекти, като Например, три, на които искам да се спра сега. От тях ни извличаме полуки и се радваме от е, напредъка през последните 3-4 години. Е, проектите по FP7 искаме е, да направим обща преценка от гледна точка на малки и средни предприятия – как се разработва IMI проект, например? Е, те са 6 от 10. Е, е, тоест, само 75% от средствата бяха осигурени, докато сега се достигна до 100% и нови членове на IMI също бяха привлечени. Проектите FP7 са по-продължителни, е, и, и ще се радваме, ако има критики върху резултата на проектите. Те понякога са доста разводнени, но като цяло има сътрудничество и видими резултати. Е, Хоризонт 2020 за мен е, е, резултатът е 9,5 върху 10. Много висока бележка но е, резултатът е, е всъщност е, трябва да си имам предвид, че имаме два проекта, 5 милиона финансиране за всеки проект. Много се радваме, че те се финансират. Въпросът е и самото управление на проектите. То претърпя значителна промяна. А, е, а, е, по... Ние а, по IMI проектите имаме известни съмнения, не знаем доколко те са показателни, доколко са представителни. Искаме да преценим къде се допусна грешка и смятаме, че можем да ви съобщим резултати само по един проект IMI. Той приключи миналата година, но окончателното разплащане още не е извършено. Може би е, защото този проект в момента се председателства от координатори по ЕФПАИ и е, този координатор не е, проследява докладването, но това е минимална грешка. Важното за AMI проектите, ние участваме в три такива и е, когато приключи първия проект, ние видяхме, че половината от 12-те члена в FPI е, спазиха първоначалните си ангажименти а, и от 16 милиона имаше около 30% спад и когато се и е, това се отрази на крайния резултат. Аз мисля, че е много важно дружествата в FPI да поемат реалистични ангажименти, когато започват проектите. Те трябва да разработват проекти съобразно вътрешните си цели, да си има предвид какъв е приноса на тези проекти. Аз е, съм чел проекти, е, които се конкурират помежду си. На всички нас са необходими такива проекти, както от фармацевтичната промишленост, така и от страна на кандидатите, на научните, академичните среди и на малките и средни предприятия. Примерно за Хоризонт 2020 малки и средни предприятия ме помолиха да ви запозная с първото си впечатление една година след стартирането на проектите говорим за дружество, което извършва, което работи по е, диагности, диагностични средства. Виждаме колко лесно се управляват такива проекти. Наблюдаваме е, е, дигитализиране на управлението по бюджетните въпроси. Ние работихме с научните среди, работихме с тях и по други въпроси по инструмента от Хоризонт 2020 за малки и средни предприятия не може да има закъснения. И една от добавените стойности, които наблюдаваме е, че малките и средни предприятия са стълб, те координират всички средства, те са насочени към резултатите и връзките е, с партньорите, членове на консорциуми, е, е, се основават на договори за подизпълнение. Ние, разбира се, искаме да постигнем възможно най-добър резултат от инвестираните средства. Всичко се развива благополучно, а също така благодарение на дигитализирането а, дигитализира се средата. Особено портала за участие е, ни беше изключително полезен и ни улесни живота при управлението на такива проекти. За ваша информация, а, а, днес Четири от шест човека участват, много по-малко при общото управление. Още веднъж е, скорошните промени е, е, е при начина на общуване с Европейската общност, при е, отчитането, при е, координацията, но също така и открита комуникация. Има реална промяна и в отчетността. От една година насам използваме нов инструмент и можем да наблюдаваме всички дейности, всички крайъгълни камъни. On the innovation part of the project, rather than reporting. Се спазват и е, аз съм изненадан от това, че нямаше одит след е, една година, откакто започнахме да правим разходи. Това трябва, трябва да има реална промяна ние се радваме, че можем да отчитаме по този начин това чувствително намалява не само разходите по управлението, но и времето, което е, посвещаваме на такава отчетност. Всяка година ние трябва да се отчитаме. Е, има е, аудиторски периоди, понякога има и и отпада аудиторинг, но всяка проверка е добре дошла. Още веднъж искам да благодаря на Европейската комисия и само да спомена, че през 2008 година нашето дружество създаде интегрирана платформа, и, а сега вече имаме широка мрежа от академичните среди, центрове за най-добри резултати, фармацевтичната промишленост и по този начин можем да се движим по-бързо и да а, генерираме иновативно съдържание. Благодаря. Vielen Dank. Und Sie haben jetzt den Tag all derer gerettet, die sich in diesen Fragen, mit diesen Fragen der Благодаря. Да, с това подобряване на финансовото управление по тези програми показва, че има резултат от инвестициите. Сега ще дам думата на професор Конт Халер от Макс Планк, Института Макс Планк. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата днес в Брюксел, за да обсъдим тази важна тема. Дружеството Макс Планк. Виждате тук господина, чието име носи нашата асоциация. Той е казал нещо изключително мъдро, изпълнено с истина вътрешния взор трябва да се направи преди да започнем да прилагаме каквото и да е. Нашата мисия е да разберем изцяло какво точно се случва, да осъществим този вътрешен взор, но и да не забравяме приложението. Виждате тук едни от основните бенефициенти от европейското финансиране. Това са финансирани над 2000 проекта от 1995 година насам. В рамките на нашата работна среща се опитахме да очертаем приоритетите в рамките на принципа KISS, Keep It, Simple and Short. Нека да е просто, и кратко. Необходимо е да се намали административното бреме, като а, ние към момента не можем да покрием всичките си разходи. Виждате, имаме и много непреки разходи. А, фиксираната сума, която получаваме е около 50% от нашите разходи. като се надяваме финансирането все пак да се доближава до реалните ни разходи. Нещо, което вече бе очертано от преждеговорившия. Ние също смятаме, че Хоризонт 2020 е доста сложен и страда от множеството инструменти, залегнали в него. Препоръчваме да имаме по-простичък формат с по-малко инструменти, тъй като това ще улесни работата. Заемите и други сходни финансови инструменти е, не трябва да се използват интензивно. Това е много важно е, за нас, имайки предвид е, нашата правна уредба. В Германия не можем законно да взимаме заеми, което означава, че ние не можем да използваме никой финансов инструмент, който е на принципа на а, заема. Това по никакъв начин не ни е от полза. Подкрепям казаното и от господин Сутна, а именно заемите за организациите, които се занимават с научна и развойна дейност, могат да се превърнат в бъдещо структурно бреме за организацията, защото възвръщаемостта на инвестициите в научна и развойна дейност, нивата на възвръщаемост всъщност не отиват в самата организация, а инвестициите се възвръщат за индустрията. Как можем тогава да помогнем на организациите, които се занимават с научна и развойна дейност? Те нямат възвръщаемост на своите инвестиции. Това вече беше посочено и от господин Сутна. Ето защо ние не подкрепяме идеята за интензивно използване на заемите и други сходни финансови инструменти. Както вече бе посочено, бихме искали да не се пренасочва, пренасочва средствата от бюджета. Между 3 и 7% отчаиващо нисък е коефициента на успеваемост на някои програми. Какво ще се случи тогава с тези програми? които така или иначе нямат шанс да успеят. На следващо място. Намаляването, упростяването на финансовия регламент. Всички поискахме повече яснота и по-малко правила. За това сме се събрали тук и отново ще спомена принципа KISS, Keep it simple and short – И тук бих искал да ви провокира малко в своята презентация. Може би се чудите какво означава финансиране базирано на резултат. Нещо, което господин Сотнар спомена. Защо излизам с толкова дръско твърдение тук? Защото пробив Проби в научната и развойна дейност винаги се е дължал на вътрешния взор, на базата на основната научна и развойна дейност. Но човек никога не знае какъв ще бъде изхода, какво ще бъде откритието. Финансиране на базата на резултата, в смисъл да се опитаме да предвидим резултата и последствията от резултата на научната и развойна дейност, означава да убием иновациите. Това се има предвид тук. Насърчаваме ви да помислите най-малкото за това какво означава това, което казваме. може да се стигне до намаляване на мотивацията на учените и намаляването на конкурентоспособността на Европа. Опитайте се да вникнете в това твърдение. Има много добри примери за добри резултати на научната и развойна дейност. Знаете, може би, историята на транзистора. Транзистора е резултат от пет различни резултата, постигнати в основната научна и развойна дейност. Всеки един от тези пет резултата щеше да бъде безсмислен, ако нямаше комбинация между тези пет резултата, за да се стигне до нещо полезно. Така че да не прекаляваме с финансирането, базирано на резултата в програмите. Това е идеята ми. Това беше най-важното ми твърдение за днес. Наистина имате добра възможност. Преразглеждането на финансовия регламент ни дава възможност да постигнем упростяване и да стигнем до засилване на добрите последствия за Европейския съюз като цяло. Наистина насърчавам ви, приканвам ви да стреляте право във вратата. Äh, Благодаря е, много за вашата ангажираност, за тази ясна позиция. Да, наистина е много добре е, да наблюдаваме такава борбеност, особено след а, е, финала а, Европейското първенство. Поздравявам мимоходом Португалия за успеха. А за Комисията за бюджетен контрол е известно това, което вършите. А сега давам думата на господин Шилд. Happy to uh, be here and have за нас е удоволствие да бъдем тук и да имаме възможност да говорим пред толкова важни слушатели. Искам да поздравя Европейския парламент и неговите комисии за това, че покани хора, които се занимават с практика, които могат да споделят техните потребности за пръв път и техните мисли за това как можем да работим съвместно по упростяването на финансовите регламенти. Ние работим по това. Моментът е много важен от гледна точка на управлението на рамката за научно-развойна дейност Еразъм 2020 не е само поради възможността да се спрем на финансовите правила и на финансовите на регламенти, но също така и работим и по многогодишната финансова рамка и системата Хоризонт 2020 сама по себе си. Аз мога е, е, само да е, изпитам така съпричастност към всички отправени до сега послания особено за научно-развойна дейност, която цели други цели, когато са, има различни страни. Има предвид и политическите е, предизвикателства, пред които е изправен на Европейския съюз. Искам да кажа в самото начало, че аз съм насърчен от положителните послания за постигнатия напредък, но също така и критиката във връзка с упростяването на Хоризонт 2020 в сравнение с е, предходни рамкови програми. А, имам предвид в частност, ние в генералната дирекция направихме преглед преди няколко месеца с наши външни партньори, е, че 54 е, 000 участници в различна обстановка и обратната връзка беше в е, посоката на това, което се каза днес. Е, мнозинството от бенефициентите категорично подкрепят е, упростения модел, който ние внасяме, е, като най-вече се има предвид възстановяване на непреки разходи, ускоряването на процедурите по отпускане на грантовете, има приканване за двуетапен подход, да се имат предвид и бенефициентите при вътрешното отчитане, единен аудитор е единна служба за аудиторинг е, и аудиторинг за сходни дейности, който също да бъде сходен, е, като разбира се цялата аудитория високо оцени хармонизираната система онлайн за отпускане на грантове. Това е от полза за много от участниците, но също така и за колегите е, в семейството на научните работници които комисията беше поканила. Ние сме решени да отиваме още по-далече и е, комисаря Калас е, определи като приоритет упростяването, съсредоточаването на процедурите, мисля, че той се съсредоточава върху това. Е, бих искал да направи разграничение между от една страна е, финансовото законодателство, а от друга страна различните правила, различните системи, които разпола... с които се прилагат в програмите за научни дейности в рамките на Хоризонт 2020, е, правилата за участие. Сега има много е, подробни разпоредби, които са твърде сложни. Когато говорим за мерки за упростяване в нашия дневен ред, много от тях или ако не всички предложения от общността на участниците могат да се прилагат в рамките на настоящите правила по Хоризонт 2020. Мога да посоча няколко примера. Аз посочих как можем да направим по-леко бремето на всички участници изхождайки от препоръките, да има двуетапен подход. Участниците искаха упростяване на проектите. На първи етап да се види каква е основата и едва след това по-ограничен брой от участници могат да е, пристъпят към по-подробна процедура. И на второ място е, разходите за персонал е, по периода за учитане да не изтича до края на финансовата година е, във връзка с записването на работното време на е, персонала. Е, Е, всичко да стане много по-съсредоточено възоснова на обратната връзка, която продължаваме да получаваме. Ние продължаваме да бъдем активни. Е, не трябва да чакаме нито промяна в финансовата рамка, нито следващата финансова рамка, която ще се предложи след Хоризонт 2020. Така или иначе, ние виждаме възможности за е, по-нататъчен напредък когато говорим за е, е, реформите на финансовите регламенти, ние сме съгласни с идеите, които са в обращение и ги обсъждаме с колегите е, от Генерална дирекция бюджет подобряване и упростяване на собственото ни управление на бюджета и е, съсредоточаване на процедурите, мисля, че е, сигурно ще бъдем готови да споделим опита, който сме натрупали по упростяването, което ние сме постигнали, когато тръгнем от седмата рамкова програма към Хоризонт 2020 и колегите, които управляват други програми от бюджета, където може би упростяването не е така напреднало. И през последните две минути, които ми остават, искам да се спра на някои от идеите, които чухме днес най-напред общия въпрос за бюджета, който се съсредоточава на резултатите. И е, госпожа Георгиева, като заместник председател на Европейската комисия, каза, е, по това, което ние подписахме във Варшава. Е, от изказалите се днес искат по-близко сътрудничество с всички участници в тези парламентарни комисии, от колегите от Сметната палата, различните служби от Генералните дирекции на Европейската комисия, от държавите членки. Е, трябва да се съсредоточим върху по-ефективно, по-малко бреме, да няма е, намеса да няма намеса, за да постигнем успех. И да се спра на въпроса дали контрола върху аутпута, е, данните, които се внасят, може да бъде успешен. Е, много хора казаха, че научните изследвания са нещо трудно или е, провала или отрицателният резултат много често е важен резултат. Каквито и методи да приложим вървим в тази посока, трябва да имаме предвид това. Едновременно с това, както казах господин председател, в подобна област се очудвам от това, което казаха гостите, че добри научни изследвания са сработили, въпреки че не са спазвали време, не са учители време, иска се финансиране и е, много често има средства от престижни е, организации на учени, защото те са е, строго фокусирани. Необходимо е да намерим начин за измерване на данните, които се вкарват, за да няма такова съчетаване на успех и провал аз бих искал да споделя с вас опита ми е, от 16 април. Е, колеги ми посочиха документ от 600 страници. Адотирано споразумение за модел за отпускане на грантове. Процедури за проектите по Хоризонт 2020. Прехвърлих е, този документ и там всичко, всичко е разписано. Може би трябва да го преразгледаме и да направим документ от 20 страници, който да бъде относим. А, а, може би има ценни идеи все пак в него, но нека не забравяме, че повечето от причините, поради които ние настояваме за това, защото партньорите от държавите членки или хора, които е, работят на място, искат всичко да бъде ясно по всеки модел, по всяка ситуация и хипотеза. И очаквам да работим съвместно за по-гъвкави решения. И като чувах е, вашите презентации днес, аз съм също така открит към изменения на нашите правила в Хоризонт 2020. Ние по това ще насърчи е, научните изследвания и нашата конкурентоспособност. И накрая, и, и чух какво казахте за смесването между грантове и кредити, Разбирам довода на някои от вас. Те са създали публично-частно партньорство, където трудно се отпускат кредити, но разбирам, че една от силите на нашите програми е, че има богат микс и така имаме гъвкаво меню от възможности съобразно различните предизвикателства. Имаше е, много тежка дискусия на времето по въвеждането на определен вид стратегически инвестиции. Надяваме се да намерим нивото кредити за Хоризонт 2020. И трябва да кажа, че първоначалната преценка е, че тези инструменти са успешни. Има нов източник на иновативни инвестиции. Но трябва да имаме предвид, че при кредитите е важно да се знае какво получавате срещу определена инвестиция. Това може да бъде част от дискусията. В заключение, много се радвам, че имах тази възможност да говоря пред вас. От е, гледна точка на нашата генерална дирекция, ние е, е, изпитваме въодушевление от напредъка по упростяването на системата за финансово управление. Искаме да е, е споделим положителния ни опит от прехода към Хоризонт 2020, други области на финансиране от Европейската комисия. Само да е да отправя едно послание. Това е чудесна възможност за напредък. Хоризонт 2020 обаче не е единствената възможност. В настоящата правна рамка трябва да максимализираме упростяването и да мислим за това какво можем да въведем при следващата рамкова програма, за да станат нещата по-добри. Ja, vielen Dank. Sie sehen благодаря много на Европейската комисия. Прилаганите до този момент правила показват, че когато не можем с разпоредата да решим въпроса, написваме цяло ръководство за това. И е, живите документи, административните документи, е, всичко това е плод на добри намерения. Сега давам думата на господин Елер. Благодаря много че ни поканихте за тази дискусия, защото е ясно значението и за комисията по индустрия, но ще премина на английски. from the financial um, perspective, um, we should start with от гледна точка на финансовите перспективи трябва да помислим за общата конкурентоспособност, защото изоставаме след... Ние сме след Азия и САЩ, което си истинска трагедия. И аз съвсем не съм пристрастена в този случай. Намаляването на бюджета и прилагането на един и същи модел към всички доведе до намаляване на процента на успеваемост. Процента на успеваемост е под 6%. И от гледна точка на конкурентоспособността, програма, която е с успеваемост под 15-20%, не може да бъде успешна за в бъдеще в международен план, защото е прекалено разходоемка за малките и средни предприятия, но също за организациите, които се занимават с научна и развойна дейност. Така че този резултат, единен резултат и правила, които се прилагат към всички, си имат своите ограничения. Въпросът е къде е плюсът за индустрията, ако на тях им се отпускат 125%. Следващият аспект. Винаги имало противоречие между модела, почиващ на разходите – и модела почиващ на фиксираната сума. Отново казвам, аз съм пристрастен. Неутрален съм. Но това по един или друг начин води до това да се хармонизират материалните права в международен план. В публичния сектор, дори публичните бюджети ще се получат от това, а научната и развойна дейност изцяло зависи от средствата от публичния сектор. Откъдето и да го погледнете, в крайна сметка се стига до тук. На трето място, структурния проблем, който е основният. Европейската научна и развойна дейност имаме национални програми и отчетни практики. Имаме и отчетни практики на частния сектор. А сега с Хоризонт 2020 имаме и друга отчетна система. И тези системи понякога си противоречат. Публично-частните партньорства, например, практика се прилагат пет различни стандарта на национално равнище, което от правна гледна точка си е проблем. Та въпросът е, и аз просто задавам този въпрос, за да не говорим за тази, този финансов регламент или за бъдеща рамкова програма 9, какъв е риска? Това е въпросът. Как ще се прилага този модел на практика? Системата е сложна и за много бенефициенти тя трудно се прилага, защото тя само осложнява така или иначе сложните национални схеми и стандарти за отчетност. На практика, преките разходи и разделянето от Хоризонт 2020 почиват на схващането, че има се, трябва да се прави диференциация между преки и непреки разходи. Че те са неразривно свързани. Понятието, което предлага Европейската комисия, не включва всички преки разходи, за които говорим в седма рамкова програма. Говорим за преки разходи, но на практика ще видим, че има разлика между преките разходи, които се приемат от Европейската комисия и тези, които се прилагаха от седма рамкова програма преди. Което може би представлява риск относно допустимостта към хоризонт 2020. Рискът е доста голям. Трудно е да се предвиди до какви проблеми ще се стигне. Системата за одит. И това е четвъртата точка, на която искам да се справя. Говорите за програма почиваща на резултата. Но в системата за одит не се говори за такова нещо. И има разлика между амбицията от една страна и одита от друга. Да видим до каква степен Европейската комисия, и аз не я обвинявам, при преразглеждането на финансовия регламент и на рамковата програма ще преразгледа системата за одит. И последният аспект, на който искам да се спра, е следният. Стремим се към упростяване, но има доста изключения. и IT си има собствени правила. И съвсем основателно Сметната палата си спря на тези различни правила. И аз виждам, но и се страхувам, че ще има пакет за научния развой на дейност в областта на отбраната. Вече се говори за различни видове научния развой на дейност в това отношение, но да не забравяме, че имаме правила за участие, дерогации от тези правила, делегирани актове, а сега ще има и нова система с EIT. Ще има и нова система с оглед на новата научна и развойна дейност в областта на отбраната, което само осложнява нещата. Просто искам да ви покажа какво трябва да бъде преразгледано в рамките на средносрочния преглед. Благодаря. Ja, vielen Dank. Благодаря много. Благодаря ви за това, че ясно изложихте проблема. Всъщност ние като че ли се срещаме с стари приятели. А, финансовите инструменти а, са все повече и е, те крият е, много сериозен риск. Системата за счетоводство също беше повдигната. Би трябвало да се приеме една обща счетоводна система, това би облегчило работата на всички заинтересовани страни. А сега ситуацията е доста а, хетерогенна. Би следвало и този въпрос да се обсъди. Дали не трябва а, национален а, план а, да се премине към европейската система, а може би България или Румъния можем да посочим тук. И има доста разнобой между различните системи. Сметната палата посочи и сроковете за всички фондове. А как стоят е, нещата с е, фиксираните е, суми за изследване? Комисията да, ако увеличи таваните, това на тези плащания фиксирани, може би това ще облегчи ситуацията. А що се отнася до финансовите инструменти, трябва да бъде променен, може би, техния статут. И беше интересно представенето на дружеството Макс Планк. Ако се обърнете към законодателния си орган, национален и направите, отправите искане, какво бихте поискали вие да се предприеме в законодателната област за упростяване? И колегата Делано иска да се изкаже и разбира се председателя от Руи. А, да, споменах, а, споменати бяха тук и а, счетоводните системи. Приети са разпоредби, свързани с дефицита и задлъжняването, но в крайна сметка всяка държава прилага собственото си законодателство в тази сфера – да, има различни езици, които се говорят в Европейския съюз, за това имаме и преводачи да ни помагат да се разбираме. А в четоводната сфера няма такова уеднаквяване и счетоводният език всъщност е езика на глобализацията и в публичните финанси също се приемат най-различни разпоредби. Така че има такава а, необходимост а, счетоводните правила а, да се доближат, а, да се постигне някакво еднаквяване. И това, което виждам тук дори в парламента, а, е извън а, тези а, правила а, за публично счетоводство. Прави ми впечатление също така, че всяка генерална дирекция има собствени правила. И бих се обърнал към господин Валбрук с въпрос, така ли е наистина? Всяка генерална дирекция а, има собствени правила ли? И а, тези, към които се обръщаме за оферти, А, но когато видях какви документи се искат от а, кандидатите, а, това означава истинско задушаване на инициативата, защото всяка дирекция има различни правила и всъщност, кое е свързано с финансовия регламент и какъв е делът на тези разпоредби, които е разработила всяка генерална дирекция? защото може би всеки чиновник изпитва истински ужас да направи нещо, ако то не е разписано черно на бяло как можем да напреднем, да вървим напред в иновационната сфера при такава ситуация. В изследователската област трябва да сме наясно. Също така, след посещение в Близкия изток, е, в Ливан. Господин Фернандес е, също беше част от е, тази мисия и а, а, там а, се установи колко е бюрократизиран Европейския съюз. 10 а, аудита, а, там са извършени в рамките на една година. И а, самите оператори трябва да финансират тези одити. И а, там а, също разпоредбите са а, хетерогенни. Това а, наистина създава а, много лош имидж на Европейския съюз. Ще спра до тук. А, може би ще ни дадете отговор малко по-късно по този въпрос. А, има ли дирекция, а, отговаряща за координирането? А, трябва ли да се прави одит на всяка една дирекция? Госпожа Сандър и а, госпожа Сендер или господин Лано? Simplement... А, да. Много интересен дебата, но би било добре да бъде последван, от резултати. да, бяха казани доста неща. Ситуацията е доста сложна и буди тревога и показва дисфункцията на Европейския съюз. И вместо да бъдем похвалени за това, че Европейския съюз прави нещо, в крайна сметка ние опреквани поради тази сложна ситуация. И наистина трябва да очакваме реални резултати от тази дискусия. финансовия регламент не трябва да бъде спирачка. Не трябва да бъде инструмент за разходване на средства. Не там средствата трябва да отиват за проектите и правилата трябва да са хармонизирани и прости. Е, трябва нещо като солфеж счетоводен. Не е възможно да се прилагат 10-15 е, е, различни счетоводни механизми. Трябва да бъде устойчиви тези е, правила и да бъдат спазвани. За това е, се налага контрол. Но не трябва да има е, безброй контролни е, мерки и проверки. А, всъщност взех думата, е, защото преди 15 дни получих той се срещнах с директорите на трите основни а, организации в изследователската област във Франция. И всъщност те ми казаха същото, което изразиха тук пред нас нашите оратори. Не може да се търси резултат от изследователската а, дейност, от а, фундаменталната изследователска дейност. Да, при индустриалците е, нещата са ясни, те е, гонят печалба. Там можем да се опрем на резултата. Но тук трябва да сме наясно, че не можем да търсим резултати от фундаменталната изследователска дейност. Така че е, изследователите трябва да бъдат оставени, да си вършат работата, е, да правят изследвания. А наистина трябва тези трудности, които бяха посочени, да бъдат разрешени. Е, защото а, е, много много развиващи се държави а, имат сериозни успехи в изследователската област а, и а, ще изпреварят Европа. Те вече го правят. А, да, интересно беше това а, е изказване. Госпожа Сендер. А, благодаря, господин председател. не само изследователската област е, е предмет на нашия интерес тук, но тук процента на грешки е много е висок. Но структурните фондове, кохезионните фондове, публичната администрация, селското стопанство, НПО-тата, големите предприятия, малките кооперации. Всички тези е, сектори е, се оплакват от прекалено е, осложнената е, процедура. Така че това, тази дейност, свързана с упростяването, и при одитите се забелязват такива успешно прилагани мерки и това ни беше посочено и от представителя на Сметната палата. Но учените и от университетите или следователите да, те може би ще спазва, ще прилагат този наръчник, но земеделските стопани не биха могли. И това не е справедливо. Така че тези инструменти, които обсъждаме, би следвало да могат да се прилагат във всички сектори. А, някои а, сектори, може би, а, успяват а, да се справят, но други не. В е, е, земеделието и социалния фонд, ако е, се предоставят подобни облегчения за безработните, например, това би било е, чудесно. В сферата на одитите също има упростяване и възможности за упростяване, но не можем да правим разделение между отделните сектори. Това, което намирам за важно и Изложението на Института Макс Планк не можем да предоставяме заеми на този институт. Разбира се, можем да постигнем резултати в някои от областите. Да, Добре, може би да се разработи да, такъв, такова ръководство, на ръчник, но не повече от 40 страници. добре е да има такъв, такова ръководство, единен правилник, но нека да не бъде прекалено прекалено много страници да бъде е, лесен за прилагане. И аудиторите, тези, които извършват проверките, също трябва да ползват подобно облегчена система. Да, ясно беше подчертано тук колко много механизми различни се прилагат в отделните държави. И Сметната палата усилено работи по тези аспекти. Поздравления а, за нея. Разбира се, има различни видове контрол, експост а, а, и добре е да бъде ефективен контрола на всички е, равнища, от местното до европейското. що се отнася е, до контрола, основан на крайния резултат, е, госпожа Гресле уместно подчерта това, трябва да помислим как да придадем конкретна форма на бюджет, изготвен на базата на крайния резултат. Би трябвало да е приложима тази система за всички, не едните да плащат повече от другите, което в някои сектори наистина би било драматично. И а, има доста сериозна подозрителност към подобно механизъм за разработване на бюджет по отношение на базата на резултата. И в крайна сметка гражданите са тези, които плащат тези програми. Трябва ясно да се докаже на гражданите, ефективността от подобни предложения. Трябва да сме в състояние да докажем, че ще има такива резултати. без да се попарва ентусиазма на учените, на изследователите. Благодаря много. Euh, е, обръщам се към е, останалите колеги. Има ли въпроси към нашите оратори? Е, господин председател, бих искал е, да се възползвам от възможността да обобщя някои въпроси. Нямам крайни решения, може би някои идеи. Всъщност, е, счетоводните системи, може би е, е, не е правилно да се смята, е, че счетоводните системи са разписани като системи. Може би е по-добре и е напълно осъществимо Вместо да се определят изискванията като качество, примерно не трябва да прилагате IS или немските счетоводни стандарти. Да кажете какво имаме предвид, какво как искаме да третираме инвестициите и да направим разграничения. Заявявате го и после вече преценявате е, как цялостната счетоводна система може да се съобрази с това. Може би това е по правилният път. Вместо от 50 счетоводни системи да изберете една. Е, това е идея по този въпрос. На второ място използването на кредити. Госпожо председател, вие познавате нашия министър на финансите. Той е много строг при проверката на публичния дълг. И е, сигурно няма да даде възможност да се използват кредити в е, законова рамка. Това е отговор, който може да не ви удовлетвори. Но е много важно е, за организации, които извършват научни изследвания, особено фундаментални изследвания. Е, и това е идея, която аз споменах. Необходими са инвестиции. Вие инвестирате в научни изследвания и е, на инвестициите няма да бъдат за вашата организация. Няма да имате приходи, няма да има пряка възвръщаемост от инвестициите. Тоест, това какъв е да бъде бизнес модела, който се прилага към тези инвестиции. И е, с кредити не може да се финансират изобщо научни изследвания, особено пък фундаментални научни изследвания. Ако обаче те са приложни изследвания, тогава може да има някакво сътрудничество с производители. Може би има съмнение за това дали ще, се, дали ще сработи такъв модел, но според мен и съм категоричен, не може да се тръгне по този път. И другия въпрос. Е, фиксираните суми. Както споменахте, имате предвид, че трябва да се предвидят загуба на средства от 50 до 25%. Ще съм доволен, ако се доближим до действителността. От една страна имаме метод за упростяване, а от друга страна трябва все пак е, да има форма на действителност в цялата тази работа. и е, последиците означават, че е, бенефициенти, които не получават фиксирана сума, може да не получат достатъчно инвестир, инвестиции. Разбирам проблема, но не знам какво е решението. И накрая да не извеждаме напред решението, но а, немския философ Емануел Кант е казал колкото по-малко закони правите, толкова повече интерес постигате. Тоест, ако всеки трябва да работят и да използват инвестициите с някакво чувство за дистанция, тогава няма да бъде необходимо да се разписват толкова подробни регламенти. Bien. Peut-être que и а, така, а, остават ни 15 минути. Бихме могли да помолим нашите гости а, е, след дискусията, която проведохме, да посочат какви са техните изводи. Говорят на въпросите, които тук зададохме, но по коментара, който направихте връзка с кредитите и изследователската дейност, господин Фернес, който е докладчик, е, ясно е, е че е, тези организации, които осъществяват фундаментална изследователска дейност, не могат, нямат достъп до Европейския фонд за солидарност. И така, нека да спазим реда на изказванията. А, е, така че, господин Велброк, е, прав има думата. Благодаря, господин председател. А, е, Относно подготовката на пилотния проект ще ви отговоря. Има а, оценка, свързана с съществимостта. А, нашата дирекция отговаря за хармонизирането по този въпрос. вътре в рамките на Генерална дирекция бюджет ние се стремим да получите такъв отговор. Да, доста добре напредвате. Да, ние освен това сме много малко хора. Би трябвало, казва председателя, да разполагат за съответните средства има дирекция, но ако няма как да работи тя. Да, по другите въпроси, които повдигнахте, жалбите и оплакванията от ОНЕ и други наши партньори, Наистина, ние се стремим да упростим системата на многобройни проверки и контролна дейност. Ще видим доколко можем да се опрем на одитите, осъществявани от партньорите и съобразно международните счетоводни стандарти и а, аудитори от ООН наистина признават а, ползата от а, нашата система за контрол ексанте. Това е процес, от който се ползва и ООН, ползва нашия опит. Тоест има напредък, постигнат из, известна степен на упростяване. По отношение на резултатите, искаме да се опрем на резултата, когато това е възможно. Разбира се, че фундаменталните изследвания не дават такава възможност. И Въпросът е да разполагаме с инструментариум, който да е приложим за всички сектори. И еднократни суми с висок размер не са разрешени във всички сектори. Да, и облегчение също и по контрола ексанте. Сметната палата сега има думата. Тя е независим а, институция, така че би трябвало а, да може да мъмрите държавите а, членки, така че а, да бъдат по-хомогенни техните разпоредби. И по отношение спрямо парламента, да, защото процента на грешката е доста висок. В ОСП, например, ако някой храст е останал не там, където трябва, това се приема за грешка. Thank you, Mr. Chairman. It is indeed uh, a surprise to hear that... Благодаря, господин председател. Изненадващо да чуем, че има различни системи на отчетност има международни счетоводни стандарти и те са универсални и трябва да се прилагат навсякъде. Ще ви дам пример. Начина по който се установява приноса, вноската на дадена държава членка към бюджета на Европейския съюз е различен във всяка държава членка. And, um, the commission should и комисията трябва да направи всичко възможно, за да има единни процедури. И това не въжи само за системата на отчетност. Упростяването, целта на упростяването е да има хармонизация. изчакваме възможността да използваме счетоводните стандарти на държавите членки. Националните удостоверения за отчетност. Но преди да можем да ги използваме, трябва да сме сигурни, че те отговарят на изискванията. Така че и отново, в това отношение, Европейската комисия може значително да допринесе, като изработи ръководни линии и да следи за тяхното изпълнение. Благодаря, господин Лазаро. Следващият на масата. Благодаря. Ще от, от, отговоря по финансовите инструменти, а колегата ще говори за фиксираната сума. Е, финансовите инструменти, когато ги видяхме, поехме инициатива и благодаря на представената генерална дирекция да мислим по AIB, какви са възможности за FTOs, за драг план. А плана Юнкер може да бъде интелигентно допълнение за специфична дейност. Така че дори за приложните изследвания, вие казахте, че само фундаменталните изследвания трябва да се подкрепят. Не, не трябва да имаме предвид модел, когато е, имаме една трета за фундаментални изследвания, една трета за конкурентоспособност и една трета за промишлеността. Е, така че е, като цяло научните изследвания не се финансират само по частно финансиране от промишлеността. Е, дори е, научни центрове за приложни изследвания нямат големи възможности за кредитиране. Примерно някои наши лаборатории е, се под... или, или сгради се подкрепят от структурни фондове или кредити, но при кредитирането трябва да има гаранти. Гарантите обикновено са големи промишлени производители. Примерно когато работим за Siemens или Philips, е, когато те ще използват резултатите ви през следващите 10 години и тогава може да сключите договор за милиони. Но ако работите с малки и средни предприятия, отрасъла не е организиран, не може да има подобен вид гаранции и EIB надлежно продължава да работи и с банките. Трябва да се търси нов тип финансови инструменти, развиване на проекти проекти и евентуално инвестиционни платформи. Примерно при БПИ, където се мисли по подобни инструменти, аз мисля, че благодарение на Инофин започваме да мислим по този въпрос. Но преди това да стане действителност, е, дълго време от тук нататък това е допълнение само за много малко хора, за много малък брой хора. Това се отнася и за приложните изследвания, не само за фундаменталните. Е, вижте какво казват председател. Знаете ли кога се търси голям заем? Аз съм преживял това във Франция е, с депутатите в, в националния парламент, защото те нямаха коража да е, бъдат арбитри между инвестициите. Е, разходите за инвестиции и разходите за функциониране. И понеже няма друг избор, те правят голям заем, но това е последица от посредствеността на публичното управление, затварям скобата господин Пол Канг. Um, um, Благодаря ви на въпроса за фиксираната сума и на въпроса защо има толкова различни системи за отчитане на разходите. По принцип правилата са очертани. И националните стандарти може леко да се отклоняват, но те трябва да изпълняват международните стандарти за отчитане на разходите. И в това отношение няма правилно или грешно. Просто има различни начини да се постигне резултата при спазването на стандартите. Няма единно определение. Ако, да кажем, зададем понятието преки разходи, ще видите, че всеки един от нас има различно понятие за тях. Може да се стигне до там, преките разходи да се счита за нещо различно в различните схеми за отчетност. Някъде може да има ясно разграничение между отделните раздели – което от своя страна може да доведе до натрупване на много повече преки разходи. Това се превръща в проблем, когато в този контекст се прилага фиксирана цена. Защото в Хоризонт 2020 се казва, очакваме че за всяка една единица основата е една и съща, за да може да прилагаме една и съща фиксирана сума. Когато се определя фиксираната сума, както каза колегата, ако тя се фиксира доста високо, може да има бенефициенти, които да имат много преки разходи, по-малко непреки разходи, заради техниката, която използва структурата и така нататък, и което в крайна сметка може да доведе до там бенефициентите да натрупат печалба. Но може да има и други организации с инфраструктура, с ресурси, които прилагат схема за отчетност, която клони повече към непреките разходи. Та материалната стойност на тези разходи е една и съща и е важна за успеха на проекта. Просто се отчита по различен начин. Фиксираната цена плюс преките разходи води до това да се задълбочи дисбаланса. Защото финансирате на 100% непреките разходи, като към това добавяте и фиксирана сума. Представете си какво се случва с тези, които имат много непреки разходи. Господин Елер спомена това, че имаме различни понятия и че трябва да се стигне до фиксирани цени, които обаче не могат да се прилагат еднакво за всички не може да се прилага еднакво за всички, имайки предвид различията в различните сфери, най-вече в проектите в научната и развойна дейност. Е, благодаря. Ще ви е, моля е, да бъдете кратки в изказванията, защото преводачите скоро ще ни напуснат. Следващия оратор. Най-напред бих искал да се спра на въпроса за заемите. Знаем, че е, при е, седемте различни системи за висше образование е, обикновено те извършват научни изследвания при много строги условия. Ние смятам, че бюджетната ситуация в много системи е такава, че едва ли можем да очакваме промяна Даже е, при много системи има контрол, за да остане това на такова ниво, докато в други системи университетите са институции от публичния сектор, така че едва ли това ще се промени, ще изключат е, е, значителна част от участниците и от онези, които могат да допринесат, да, да, да направят принос в финансирането. Е, втора точка за разнообразието. Е, всъщност е, най-разнообразни лица участваха в допитването. Организации с големи намерения за научни изследвания, с много проекти UIP, или такива с проекти, които са много специализирани и те биха кандидатствали от време на време. И за това е много важно да се види, че техните потребности са различни и е, това е възможност да се прецени, че това им дава възможност да използват различни типове. От една страна, е, това е и обратната връзка от нашето допитване. Те не разполагат с достатъчни възможности за финансово управление. Тези, които се придържат към националните системи, е, те биха използвали по-частно фиксирани суми или е, е, е, е, единен лихвен процент. Тези, които използват единия лихвен процент, обикновено са от страни, които не знаят е, точната цена на техните дейности, т.е. въпрос на финансово управление. И е, третата важна точка е, че е, презумпцията, че системата е, от реални разходи би излязла по-скъпо от система от непреки разходи, не е вярна защото виждаме, че всичко зависи от проекта, който се представя. Ако имаме проект с високи преки разходи, примерно много големи разходи за персонал, а не толкова за инфраструктура, тогава, примерно, е, е, е, един лихвен процент би, би, би бил неблагоприятен докато ако се промени процента спрямо персонала и инфраструктурата, процента се обръща. И от интерес на тези, които финансирате, да дадат възможност на тези, е, които имат създадена система, да контролират реалните разходи по тази система. Има теоретична възможност, на практика тя не се приложи, да се вземат предвид системи, които да бъдат сертифицирани и е, по тази дискусия има една много важна точка. Е, не е въпрос да изграждаме различни системи, рационал, е, определен коефициент системи. Е, въпросът е имат ли те общи стандарти. Тоест не става въпрос да сертифицираме нещо, което да отговаря на един модел, а дали в такъв процес може да има международни стандарти? Мога да посоча като пример университети, които са развивали системата си с национално финансиране. Тогава те биха приели стандарти по разходите. Но винаги има ситуация да не я допуснат, защото там може да се включи някой, който да влезе в системата. Много го разбиете, ще бъде 0,0 е, е, цента. Системите са различни от национална гледна точка. Важното е да бъдат прияти. Е, председателя, когато кажете, че някои не могат да преценят колко им струва даден фонд. Може би трябва да насърчим възможностите им да оценят този фонд. Как да работим по-добре, когато не знаем какво правим? Да, да има някакъв е, лост, за да ги доведем до минимум добри практики. So, au point de vue е, PME, е, от гледна точка на средните и малки предприятия, аз съм 17 години съм работил в парижките болници, след това при а, Институт Пастьор и в Новарти съм работил 7 години. А всъщност фирали са малка структура. И това, което посочихте за е, непреките е, разходи, е, този проблем се поставя различно в различните структури. А при нас малката структура контролът създава малко затруднения, защото средните и малки предприятия са предмет на силен контрол. Euh, euh, И международните счетоводни стандарти, ако могат навсякъде да се прилагат, би било най-добре. А, що се отнася до кредитите за малките и средни предприятия, това е много полезен инструмент. И а, този въпрос се координира от средните и малки предприятия. И а, смятам, че трябва да се появи още по, да се проявява още по-голямо творчество и да се използват разнообразните финанс... инструменти за финансиране на средните и малки предприятия. наистина е доста добре да се получи грант за някои проекти и за някои проекти съвместни между две страни. Това ни дава възможност да напредваме доста бързо. Да, важното за нас е да има добавена полза с европейско измерение дали под формата на заем или под формата на грант, ако няма такова финансиране, няма да се осъществи проучването. А, още три минути само за нашите работят преводачите, казва председател. Uh, But for all project which is led by PMU e and... Всеки един проект, разработен от малките и средни предприятия и който е близо до пазара, за всеки такъв тип проект трябва да се използва финансиране. Благодаря ви. И последният оратор. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. това проучване, което споменах за Хоризонт 2020, също поставя въпроса как да се съпоставят нашите процедури с други програми в изследователската област. А, голямото мнозинство от участващите в допитването посочиха, че няма в момента друга система, която да е по-лесна за прилагане, по-упростена. Това е отговора на запитаните. А, и второто, което искам да кажа, много съм съгласен с вас относно хармонизирането на счетоводната система в публичната сфера. Ние работим все повече по посока на признаване на счетоводните системи на участващите, а не да се въведат паралелни системи. Да, всъщност не трябва да има двойно счетоводство. Едно за управляване на организацията и а, друго. И последното, което искам да кажа, напълно съм съгласен с вас, това е основната полука от този дебат колективната воля да се работи по посока на по-ясно оформяне на резултата а не да спазваме бюрократичните си системи. Така че трябва да а, имаме за цел такива системи, които ясно да определят резултата, да се съсредоточим върху това, а не върху процеса. Euh, euh, Благодаря ви. Тоест, приоритет има доверието. И колективно а, приемаме известен риск. А, трябва да проявим дразновение. Госпожа Гресле а, ще каже няколко думи в заключение, пък аз ще кажа, че що се отнася до междината проверка относно таваните на кредитиране ни удовлетворява безкрайно. Но установяваме а, потенциал а, за рефу... а, ревизиране на регламента. Госпожа Гресле. Аз е, споделям значителна част от вашите мнения по тази тема, но дявола винаги е в подробностите и ние сме готови да се срещнем с дявола, но това отнема месеци. Много ви благодаря за приносните изказвания. Не искам да ви забравя, че това ни облегчава това, което ни казвате. Ни облегчава, винаги сте добре дошли в е, моя кабинет. Аз съм докладчик. Благодаря ви. Приятна вечер и приятна вечер!